Uh, uh, Добър ден на всички. Добре дошли на следобедното заседание на комисията. Сега ще отворим едно ново важно досие, а именно одобряване надзор на пазара на дво и три колесни превозни средства и четири колки. А, приветствам а, Камп, колегата Камп с а, добре дошъл от Генерална дирекция на предприятия, хората, които се занимават с моторните превозни средства, също са с нас, на които също казвам добре дошли. Да видим кой още е тук. А, моята заместник-председателка а също така и ам, докладчикът в сянка за групата на Обединената левица. Аз ще бъда докладчик сянка за моята група. Междувременно, мисля, че е много важно да се започне с дискусията и както започнахме, както обикновено правим в нашата комисия, с това става с едно предложение, т.е. извинете, изложение на основната позиция на комисията и след това се разисква това. Тук имаме два комплекта от слайда. Ето това можете да видите какво представляват. Ам, показвам ви от двата варианта по една страница, за да можете вие, слушащите ни по, а, веб, а, по мрежата, да а, ни пишете и а, да получите тази информация. Освен това, тук виждате имко бюлетина, който е най-добре продаващото се печатно произведение на Европейски парламент, защото има вече хиляда човека, които се абонираха за него. И така на скъпата ни аудитория, ние с удоволствие бихме представили тази информация и бюлетина. И така край на рекламата за днес. Нека сега да чуем нещо за оценка на въздействието, за пазара на дво и три колезни превозни средства и четири колки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за чудесните думи, които ни отправихте. Искаме да направим своето предложение за моторни превозни средства категория L, мотоциклети и други. Аз се надявам, че няма да ви отекча или претоваря с а, онези а, факти, а, които са подробности, а, но мисля, че ще започна с общото, общия контекст актуализация на подхода към цялостната общата система за одобрение за Европейския съюз, както за пътнически автомобили, така и за двой МПС-та. Ние е, ще се занимаем сега с категория L, както вече споменах. Основната цел е опростяване и по-добра регулация. Освен това, стратегическата ориентация, която е КАРС 21, контекста е да се рационализира правната система и може би е редно да, пред, да упомена разликата от предлож... на това предложение от предложението свързано с, с горските и земеделски а, обработващи машини. Безопасност, околна среда и надзор на пазара и законодателна база. Следващия диапозитив, моля, нека да ви припомня какво влиза в обхвата на предложението. Отново сме изправени пред едно предизвикателство, свързано с увеличаване разнообразието на продукти, които се предлагат като например няколко нови вида електрически велосипеди, а до това, което наричаме мини коли или леки, свръхлеки автомобили, а триколесни, четириколесни превозни средства от, от скутери, като започнем с мотоциклетите до най-тежката категория мотоциклети. Така, какво е оценявано от оценката на въздействието? Съвсем накратко, съвсем типично е във връзка с, комп... с сложността на, на тези а, законодателни разпоредби. Като погледнем емисиите, ще видим, а, че нивото на емисиите от този сегмент, така да го наречем от категория L, остава значителен, макар че намаляват доста все пак като цяло емисиите от транспортните средства. Особена загриженост се изразява и по отношение на аспектите на безопасността. След малко ще се концентрирам върху него. След това новите технологии. Настоящата правна рамка не е достатъчно добра и мисля, че това е едно предизвикателство за цялата онази част от законодателството, която касае системата за одобрение – сферата на транспорта е изключително бързо развиваща се и новите технологии се появяват много бързо. Ето защо е необходимо системата за одобряване да бъде изключително гъвкава и да може да реагира бързо. Ето защо сме а, при е, включили този елемент е, в цялостната система за, за оценка на въздействието. Надзор на пазара. Да, е, отново става въпрос за един общ а, за една обща за Съюза система за одобрение, след това за тракторите. А съж, е, тези горски и селскостопански машини, а, а, ние трябва да а, променим. А, това, което до сега регулираше това производство и този пазар в новата а, законодателна рамка. Също така трябва да си спомним, че всички превозни средства категория L създават проблем по отношение на властите и на потребителите, а именно, че увеличаващ се брой от тези продукти са на границата на това да спазват изискванията в сферата на транспорта. Има и някои, които вече са излезли извън, извън границите на установеното от закона. И така, елемента на опростяване, това е много важно, защото, както и другите предложения, ние смятаме, че трябва да се направи един акт на на взимане на решение, общата схема, защото трябва в много големи подробности да се оточнат техническите параметри и съответни изисквания по тези параметри, за да се постигне, постигне не само качество, но и а, е, във времето добро, а, добра скорост на реализация. Какво имаме предвид? А да използваме блок подхода един делегиран акт а може да включи изискванията за пропорционалност, след това друг за безопасността, изискванията за безопасността и третия за самата конструкция на превозните средства. По отношение на безопасността. Първият елемент е, разбира се, статистиката, касаеща а, катастрофите и сериозните наранявания, а, предизвикани на пътя от съответната категория превозни средства. Разбира се, ние, както и цялата комисия, сме отдадени на идеята да повишим безопасността на европейските пътища. Ето защо се опитахме да отделим, да идентифицираме тази категория L категорията превозни средства в пропорционална от пропорционална гледна точка, но за съжаление установихме, че от тази категория а, превозни средства се предизвикват най-голям процент, както сериозни наранявания, така и смъртни случаи. Като цяло, броя на катастрофите с летален край или с сериозни наранявания намаляват и въпреки това, при този тип превозни средства категория L има леко увеличение спрямо останалите. Това определено определено е въпрос, който комисията иска да разреши с една, постигането на една амбициозна цел като се смята, че общата, а, общо съюзната система на одобряване на превозните средства би могла да бъде един много силен инструмент в това отношение. Какво може да се направи във връзка с уточняване изискванията за техническите параметри. На първо място избягване на инциденти, където техническите параметри а, параметри играят много важна роля. Освен това, намаляване на нараняванията в случай на катастрофа. Това също е много важно. Тоест, защита преди по време и след, когато е възможно, на инцидента. Какви са опциите? Една обща практика а, за оценка на въздействието е да се концентрираме върху настоящите изисквания и да се опитаме да ги променим. Второто е, например, да се приложи антиблокиращата а, спирачна система на абсолютно всички видове превозни средства. Третия вариант е модулация на мерките и съобразяването им с съответно по-мощните мотоциклети, да, а, например а, антиблокиращата спирачна система а за най-мощните да бъде а, с различни параметри от сравнение с а, същата такава блокираща система за по-леките мотоциклети, по-малко мощните. Освен това, не трябва да забравяме, че Европейската федерация на производителите на мотоциклети, АСЕМ, от няколко години вече, всъщност 2004 година, доброволно се ангажира с предлагане на антиблокиращи спирачни системи, така че има е доброволен ангажимент, както току-що споменах, от производителите, които представляват много голяма част на европейския пазар, но а, не включва всички производители. Това на първо место и на второ место е а, възможно това добровол... този доброволен ангажимент а, включва предлагането на е, тази система а, антиблокираща за спирачките, но всъщност клиента е този, който решава дали да я а, включи а, и да я а, поиска към мотоциклета си или не, особено когато а, това ще повиши цената имаме известни съмнения колко ще бъдат тези, които искат, ще я поискат. Що се отнася а, до опазване на околната среда, има а, доста неща, които има да се споменат а, в абсолютно измерение. Особено ако вземем предвид а, пътническите автомобили и леките товарни автомобили, ще видим по статистическите данни, че има известни основания за притеснение по отношение на отделните емисии на въглеводороди а, и а, други летливи вещества. А, ако искаме да постигнем целите си 2020 година, ние трябва да разгледаме а, общия обем на превозните средства от категория L, коя, е, които те могат да осъществят като емисия в сравнение с всички останали а, други превозни средства и ще а, е, установим, че техният дял е значително по-голям. И така следващият слайд показва предвидените мерки мерките за одобряване на превозните средства Юро 3, Юро 4, Юро 5 като последователни стъпки. Тук сме взели мнението на други специалисти, които се занимават с законодателството. А, този постепенен а, подход или подход етап по етап е а, преценен, че е най-подходящия. И така. доста амбициозни са целите по отношение на намаляването, ограничаването на емисиите, особено за пътническите автомобили, леките автомобили. И а, бих искал да кажа, че като резултат на оценка на въздействието а, се а, смята за много важно а, през 2016 и 2017 да се направи едно изследване на ефекта върху околната среда, за да се провери доколко и как техническите елементи а, влия, а, и промяната в тях влияят върху това, което се поставя като цели за изпълнение по отношение на емисиите. Лимитирането на емисиите ще определи, разбира се, и по-добрите резултати в това изследване на а, околната среда. Ето тук можете да видите новите превозни средства и а, техния тип в категория L, които ще, ще бъдат покрити от тази опростена система. Що се отнася до въглеводородите и въглеродния диоксид, наистина нивото на емисиите на въглероден диоксид са най-важните за потребителя. Обаче трябва да има прав... точна индикация за всички емисии на етикета на автомобила или съответното превозно средство. А ефект ефективността на съответното превозно средство, емисии, потребление и гориво трябва също да бъдат отбелязани. Това мисля, че е и в интерес на потребителите – защото колкото повече информация получават те, толкова по-лесно ще могат да а, сравняват с други видове транспорт, а, преди да вземат решение какъв вид превозно средство да ползват. Това би могло да бъде още едно допълнение към рационализирането на шосейния транспорт. Следващия слайд – Имаше и други варианти, свързани с емисиите, които бяха разгледани от експертите и по-специално циклите, тестовите цикли за определяне е на емисиите. Имаше различни варианти, както казах. Но счете се, че един е особено уместен. Става дума за използване на един а, цикъл на тестиране за всички категории а, превозни средства. с цел рационализиране и упростяване на законовата рамка в момент, в, колко в който има много разгорещени дискусии. Доколко това е уместно, бих искал да ви припомня, че в момента се извършват различните тестове с участието на всички заинтересовани страни, включително Индия, Съединените щати и унези, които имат вече е, регламенти. Това обаче не означава, че ще, ще има някакво ограничение. Вероятно не най-вероятно всеки един регулационен орган ще има възможност да определи съответните граници, но трябва да има една обща основа, доколкото е възможна. И това би било добре за всички. И следващо оценка на въздействието върху околната среда и екологични мерки. Важното е Е, параметрите на двигателите и, и възможностите да бъдат е, определени не само в момента, в който се одобрява даден продукт, а да има предвиждания за целия жизнен цикъл на съответния на сектантното превозно средство. Разработили сме различни варианти а, с оглед а, изисквания за устойчивост, за трайност. И в момента тези е, изисквания се до е, работват, усъвършенстват по е, категории. Категория по категория. Сега нека видим какви са е, мерките за производство на а, леките, на тези леки превозни средства. Става дума за така наречения така наречената диагноза при производството. Това, тези мерки са доста а, сходни с, с тези, които а, различните а, изисквания, на които са подчинени леките пътнически автомобили. И целта беше да направим една пропорционална, балансирана едно балансирано предложение, което да бъде да не бъде в ущърп нито на производителите, което да отговаря на изискванията на техническия прогрес и да бъде в интерес на потребителите. И сега... А, в заключение бих казал, че в предложението са включени на практика следните елементи контрол и надзор на пазарите, е, задължи, <clears throat> задължително е, внедряване на е, по-модерни и по-нови системи, спирачни системи. Е, премахване на ограничението за 74 киловата. Това за сега тази, тази мощност и тези параметри се използват от Франция. Реакциите са много спортни, но мисля, оценката на въздействието и различните анализи, които проведахме, доказаха, че е, на, на, на практика не е необходимо да запазиме това ограни, ограничение. Е, рекатегоризация, нова, нова категоризация на различните превозни средства. Искам само да припомня, че настоящото законодателство е, категоризира леките превозни средства в отделни категории. От една страна малките мини колите, други. Мисля, че целта е да имаме едни много по-целенасочени мерки и е, разпоредби, които да отговарят точно на дадените продукти. Затова е необходимо да се извърши ново категоризиране на превозните средства. В, от заключенията на оценката на въздействието става ясно, че е добре да се е, въведе една, е, един система за диагностициране на превозните средства, да се предприемат нови, нови мерки за намаляване на различните видове емисии, като приемаме тех формулировката и терминологията, която се използва за другите видове превозни средства Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6. създаване и прилагане на един, на единен лабораторен тест за емисиите, както и а, задължителното вграждане на а, светлинно устройство а, върху а, превозното средство. Някои от вас вероятно си, си спомнят, а, че в а, в последната директива имаше задължение за, за автоматичното задействане на светлини при леки коли. Ние смятаме, че при този вид превозни средства, двуколесни, триколесни, една осветлителна система би била от полза за безопасността. Благодаря ви. Това е наистина едно много сложно предложение. Ние имаме сме извършили собствен анализ и в това, което ни показахте, видях, че има е, таблици и диаграми и бих искал малко по-добре да се, да се обясни разликата между антиблокиращата спирачна система и смесената или по-нова, по-модерна съвършена спирачна система. Може би бихте могли да ни обясните какви са, какви са разликите между тези две спирачни системи, за да стане ясно на, на нашите депутати. Много ви моля, върнете се към а, слайд номер 29. Е, виждате, а, тук са изобразени различните спирачни системи. Отляво имаме класическата спирачна система в при мотоциклети, мотопеди и така нататък. Върху виждате преднат, предната спирачка и, и педал за задната спирачка. Сега е съвършенно нова технологията. Виждате го на трет останалата част от слайда може да се комбинират с различни нива на комбиниране, разбира се, и участие на двете а, системи. Можете да имате обаче една нова система, която може да ви помогне първо да имате задна спирачка, но да имате и предна спирачка на предното колело, така че имате един цялостен цикъл на спирачките и можете да ползвате не само ръчната спирачка, която е на а, ръкохватката, но също така и на педала. И комбинираните спирачки а, помагат, защото всяка една от двете, независимо дали ще натиснете с крак педала или ще стиснете с ръката, спирачката, спирачния лад, с който е на ръкохватката, а вие ще постигнете добър резултат на спиране и по този начин, тъй като по този начин и двете, и предното и задното колела а, спират. Тази, е, ето това означава всъщност комбинираната спирачна система. И означава, че се използват едно от двете устройства за спиране и на двете колела, и на предното и на задното. Тоест, или ползвате ръчката горе на кормилото, за да натиснете, а, за да блокирате и двете колела или натискате педала с кръка и ефекта е същия. Ето тук антиблокиращата система има една електронна команда, която се подава в зависимост от серията параметри, които са включени за този тип мотоциклет общо заето решението се взима от контролната система, каква сила на спиране да се приложи, но когато се използва комбинираната а, спирачна система, антиблокиращата функция се ползва, което означава, че ам, ам, спирачната система ще действа така, както действа при автомобилите. Но ако едно или и двете колела се заключат, може да се постигне модулиране или промяна на силата, която се прилага върху едното или другото колело, като по този начин се избягва хлъзването. С комбинираните спирачни системи това са предимствата. Ако минете на следващия слайд, ще видите не, мисля, че това е достатъчно. И така, идеята е че в оценката на въздействието ние сме установили, че всяко използване на най-новите технологии е, означава, че трябва много внимателно да се преценява на какъв вид, каква категория автомобил или превозно средство трябва да се прилага и с какви капацитети, с какви а, пропорции. Благодаря ви, господин председател. Да. Тъй като а, много хора гледат и слушат това, което е от изключителен интерес за много а, потребители, предполагам, че ще има много въпроси. Да, господин председател, ще е добре а, да, а, чу, да видим и тези слайдове, да бъде мултислайд а, система или прожекция и след това ще предоставим думата за въпроси. Благодаря ви, господин председател. А, надявам се, че ще може да се пускат слайдовете по правилния ред. Господин председател, не не знам дали е нормално докладчика да направи дълго експозе. Струва ми се, че аз съм първият, който има тази възможност. Първата в качеството си на докладчик подкрепям волята да се подобри и да се упрости законодателната рамка. приготвяме коледа, като че ли тук вече сме коледно настроение с това осветление. И госпожа Руле е съгласна с мен. Да, нашето желание е, е да постигнем намаляване на газовете с парников ефект, е, замърсяващите газове малко. А, благодаря. Третата, третия ред засилена безопасност. Това също е много важно. Важно е за комисията. 5200 жертви, мъртви годишно е огромна цифра. Когато а, има самолетна катастрофа, никога няма толкова много мъртви. И въпросът е дали можем да а, разпределим цифрите, защото тук имаме общи цифри от всички автомобилни происшествия в Дания, в Сардиния, в Италия. Цифрата наистина е много стрескаща, но аз бих искал да получа цифрите по типове злополуки, типове катастрофи и, и страни. Необходимо е да използваме максимално новите технологии. Искам да се спра също на економическото значение на индустрията с двуколесните превозни средства в Европа. 34 милиарда стоко оборот, 159 100 души, е, които работят в отрасъла и само, 20, в, само в е, монтирането 25 000 работни места в съдеходните превозни средства 595 хиляди се предлагат и оборота е от 2 милиарда. Заетите са 12 хиляди. Също големи цифри мисля и за миниколите. На следващия слайд виждате, че има над 800 предприятия, които произвеждат двуколесни превозни средства с среден оборот 8 милиона евро. 80% са концентрирани в е, Италия, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Австрия. Намерението на Европейския съюз да приложи целият пакет? Как, кои елементи провокират дебат? Комисията смята регламента да влезе в сила на 1 януари 2013 година. Целта ни се вижда доста амбициозна. Комисията би могла да ни даде някои допълнителни данни за графика. Защото а, трябва да се подгад, подготвят различни регламенти през 2012, за да са готови за 2013. И се питам дали ще успеем да спазим сроковете. Искам да привлека вниманието на всички, включително на докладчиците в Сянка, върху връзката между този регламент и други директиви или регламенти, които в момента се преразглеждат и които се отнасят до безопасността по пътищата, и периодите за инспекции и одобряване на превозните средства. Това са а, области, които се уреждат от други директиви и ние трябва да направим връзка между различните а, правни актове. в качеството си на докладчик ще смятам да направя няколко посещения на място за докладчиците в Сянка. Надявам се, че моите колеги ще могат да се освободят за тези е, посещения. На 28 януари отиваме в е, Лелистат в Холандия. Ще посетим също Есен в Германия. и от 23 до 25 февруари три завода в Италия, един от който е японски. Графикът вече ви казах, че е доста сгъстен, но съм амбициозен и оптимист. И ще направя всичко възможно с докладчиците в сянка да спазя тези изключително гъсти срокове. Следващия слайд. Всъщност това е да. Господин председател, заключение ще помоля да се запали отново светлината в залата. Извинявайте, господин Ванденкамп, но трябва да ви прекъсна за тези, които е, гледат по интернет. Може би не са види, не могат да видят е, както трябва диапозитивите. Така че всички тези, които искат е, един набор от диапозитивите. Може да ви го изпратим по имейл. Мога ли да задам няколко въпроса на комисията? След като изслушах експозето на комисията, ще призная, че не разбрах много добре кои категории не попадат в приложното поле. Стойно мисля, че някои типове скутери не са включени в предложението на комисията. а пък електрическите велосипеди са включени, доколкото разбрах. Това е огромно предизвикателство за европейското общество. Има предвид електрическите велосипеди, но искам да разбера как е станало те да бъдат включени, пък мотопеди да не бъдат включени. и а, също така а, за спирачната система антиблокаж. Да, надяваме се, че нейната цена ще намалее. Е, това са въпроси, на които бих искал комисията да отговори. относно обхвата има много Струва ми се, че като че ли диапозитива на, нашите, на нашия колега отговаряше на въпроса, но първо първоначално бяха включени всички е, превозни средства, които могат да се използват за някакъв вид професионална дейност. Сега, може би докладчиците в сянка да кажат нещо. А, госпожа Руле е тук. Може би тя първо да каже нещо. Ще й дам думата. След това и аз ще кажа няколко думи. И госпожа Копола също. Госпожа Руле, имате думата първа. Искам да благодаря и на докладчика, и на комисията за предоставената богата информация, която ни позволи да си изясним нещата защото без тази информация щеше да ни е доста трудно да се занимаем с този изключително технически доклад. Тук сме се занимавали точно с различните превозни средства, кои са включени, кои не са включени. Вие дадахте доста подробна информация, но може би може да обясните кои са изключени и защо, защо са изключени. Когато се опитваме да упростяваме законодателство, то е трудно а, да се избегнат такива въпроси. Госпожа Корхола който я ще направя няколко бележки. няколко въпроса, няколко коментара. Първи ми въпрос е риторичен. Има ли хора, които да карат мотоциклети тук? Има ли мотоциклетисти сред а, а, закон, законотворците? Защото въпросът е, е тези мерки наистина ли ще допринесат за по-голяма безопасност? Защото доколкото разбирам и доколкото съм чула, самите а, мото, мотоциклетисти така са доста загрижени от а, е, мерките, защото смятат, е, че това ще увеличи само цената на превозното средство, без а, е, да а, увеличи степента на безопасност. Така че ако въведем тези мерки без да има, да има конкретни резултати, като например задължителната антиблок антиблокираща спирачна система, както и а, диаг... единната диаг... Пр... а, предварителна диагноза. Докъде, докъде, какво ще допринесе това за безопасността? Ще имам нови изисквания, свързани с а, количеството гориво, а, аеродинамиката. Но какво означава това? Това означава, че ще има нови ограничения, че ще има известни промени в дизайна. Но какво, какви ще бъдат на практика последиците? Увеличаване цената на превозните средства вследствие на, на налагане на задължителните мерки на практика това увеличение ще означава 4 милиарда допълнителна стойност за 10 години и това ще доведе всъщност до монополизиране на производството, тъй като новите мерки ще бъдат прекалено скъпи за малките производители. Така че аз много обичам мъжете, ама малко И мисля, че във всеки мъж <clears throat> дреме един нереализирал се инженер, който се опитва да, да прави самоволни промени в превозното средство, което си е купил. Това наистина ли е много опасно? Смятате ли, смя, смятате ли, че това наистина е опасно? Струва ми се, струва ми се, че трябва да имаме едно много по-широк и задълбочен анализ на последиците. Защото в крайна сметка самоволните промени и изменения, които се въвеждат, е, са си хоби на мъжете и колко ще бъде е, не, не, не, неприятно да им отнемеме това, това забавление. А ако това няма да доведе до практика, до никакво повишаване нивото на безопасност. Това ми е, това ми е въпроса и бих искал да поговорим по този въпрос и да внеса и някои промени, свързани с това изменение. Въпросът за сигурността е важен и може би комисията може да позадълбочи. Статистиката показва, че злополуките с мотопеди, мотоциклети са най... А, водят до, до най-голям брой жертви. Много често става въпрос за млади хора. Ако има подобрение, това ще бъде добре. И освен това, както предложи комисията, мисля, че е добре да бъдат повишени нормите за безопасност. Международните норми. Може би трябва да се окаже натиска, за да може хората да преминат от една категория към други, по-малко замърсяващи превозни средства. И аз сипаха, може би, така, като се е, за докладчик сянка на моята политическа група. Бих искал да а, е, так ви задам някои въпроси, свързани с а, е, това, което обсъдихме и тази сутрин, за да видим дали има известна приемственост. Когато работихме по предложенията КАР-21, тогава се оказа, че производителите са доволни, че има рамково, рамков регламент за оценка и но не виждам това да е затруднило производителите. Напротив, е, те разполагат сега с някаква по-голяма правна е, сигурност и имат възможност да продават резервните си части и в е, други страни. Така че смятам, че в тази рамка можеме да предвидиме същите действия, същите процеси. Второ достъпността и наличността на, тех, на технически спецификации и информация а, за защото тези превозни средства най-често се поправят в а, малки гаражи, ателиета и така нататък. И а, тази информация, тази, тези технически е, данни трябва да бъдат е, достъпни и е, лесно четими. И що се отнася до емисиите? Радвам се, че комисията е провела оценка. И вие казвате, че няма сметка достатъчно доказателства, че намаляването на е, мощността на двигателите ще доведе до намаляване на емисиите и мисля, че това е много важно. Що се отнася до безопасността и увеличаване степента на безопасност, а, вие Вие повдигнахте въпроса за коя, коя категория превозни средства ще трябва да, да има задължително антиблокажна спирачна система и, кои, и коя категория трябва да има по-нова усъвършенствана спирачна а, система. А, и що се отнася до, до цифрите, дали Рита слуша това, защото това, е, това засяга точно проблемите, които вие поставите. Значи по въпроса, свързан с происшествията, смъртните случаи. Какво е съотношението от а, невъзможността да се контролира движението на превозното средство и спирачната система? А, доколкото разбирам, вие сте убедени, че, че има а, много тясна връзка между тези две явления. И, но а, налагайки въвеждането на нова аспирачна система, вие ще изискате повече а, умения от а, самия водител. Аз а, се питам, тъй като наистина това е един важен, важен проблем, който ще има отражение върху цената на, на превозните средства. Може би, ако разполагате с допълнителна информация, с допълнителни е, цифри, би било добре да, да ни ги представите. Аз виждам, че тук има, имаше доста, доста, доста цифри във вашето експозе, но не точно това. И още нещо свързано с безопасността. Според мен е а, така им съвсем а, у, уместно и своевременно се повдига е, въпроса свързан с безопасността на мини колите, на най-мънинките леки е, коли и е, провеждането на, на краш тестове. Можете ли да ни обясните? Тъй като тези начина на на, на, на производство, дизайна на тези коли е доста по-различен от този на а, мотопедите и на двуколесните. Така че, можете ли да ни обясните каква е разликата между едните и другите? Мисля, че това би било от полза за колегите. Госпожа Герхарт, господин Кройцман и е, други се присъединиха към нас. Ако някой има въпроси към комисията, тук, щом не, тогава ви моля да отговорите на първия тур в... от въпросите. Нека чуем отговорите на комисията. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на онези, които поставиха своите въпроси пред нас. Бих искал да им отговоря почти по реда, по който те бяха зададени. Но едно нещо, което беше повдигнато от няколко уважаеми членове на Европейския парламент, е свързано с полето на действие. С помощта на тези слайдове можем да видим отново някои от нещата. На слайд 20 можете да видите това, което не е включено в обхват, полето на действие на предложението. А именно МПС, които а, са изключително насочени към управление от пешеходци. Офроуд състезания, специализирани превъзни средства за офроуд състезания също е съвсем отделна категория. След това горски и селскостопански обработващи машини. Те са друга категория, но там бих се върнал малко по отношение на АТВ-тата, All Terrain Vehicles – след това а, мотопеди с педали, след това само балансиращи се машини, най- така познатият продукт е Segway, превозни средства, които най-малко, имат най-малко една седалка, т.е. може да седне най-малко един човек. Тези, а, които, са изброени, а, които изброих току-що, бяха изключени, но сега са включени. Една от целите беше електромобилите и електро а, електропедите да бъдат включени също. А когато говорим за мощност от 1 киловатт, на такива машини. А, изглежда странно, че ги включваме, но има а, според статистиката един бум а, в а, предлагането и продажбата на такива а, превозни средства. Ето защо те всъщност а, в много по-голям процент са участници а, в а, а, движението, отколкото ние си мислихме, включително и пешеходците имаме предвид. А, зна... Знаете, че тези а, специфични видове превозни средства а, се употребяват по тротуарите, защото те се използват от пешеходци за кратки разстояния за предвижване на кратки разстояния и за това ние сме а, толкова ангажирани с безопасността в настоящото законодателство а, велосипедите с, с мотор или с, с батерия а, не са включени в а, изискванията, в полето на действие. Какви са нашите съображения? А, текущото законодателство ги включва в категорията на четириколесните превозни средства, което е доста странно. А в някои държави тези особени машини се използват все повече като мотоциклети, макар че са всъщност велосипеди с двигател или с батерия. Аз упростявам малко нещата, но те се използват все повече а, по оживените улици на градовете и а, за свободното време, което означава, че това предизвиква поредица от предизвикателства а, по отношение на безопасността. Също така трябва да осъзнаем, че а, значителен брой от тези альтернативни а, превозни средства, четириколесни, се използват офроуд обикновено, било то за селскостопански цели или за други такива разгледахме възможните предложения за изменение и допълнение на съществуващото законодателство и във връзка с селскостопанските машини, тракторите и преценихме, че тези оф-роуд АТВ-та са също подходящи да бъдат включени. Но бих искал да ви припомня, че говорим за един доста ограничен брой четириколесни превозни средства, където може да се прилага спрямо тях националната система за одобряване на типа. В същото време това създава добавена стойност за производителите. А сега. Другия въпрос, който беше разгледан – и зададен от няколко членове на Европейския парламент е а, тази АБС система и това дали а да се сложи граница на употребата и на различните мощности на АБС системите или не самото АБС устройство подсказва решението. Има продукти, АБС имам предвид антиблокираща система, спирачна система. А, всяка АБС система има характеристики, ко, а, характеристики, които могат да се различават от а, 50 до стотици евро цена. Освен това, разходите на производителите са доста големи, за да могат да адаптират или вече съществуващите модели, или новите модели ам, е, мотоциклети, а за да ам, съответстват на новите изисквания най-релевантният елемент, който може да бъде взет предвид тук, освен разходите за включването на такава характеристика, е съответствието, съотношението. Ако погледнете оценката на въздействието, ще видите, че има едно съотношение между ползи и разходи, а, едно към 3, т.е. ползите са три пъти повече, отколкото разходите. Аз бих се възползвал от тази възможност, за да отговоря и на още един въпрос. Да, наистина, ние сме твърдо убедени, че въпреки някои маргинални или странични допълнителни разходи, ползите за самата безопасност на тези превозни средства е изключително голяма, защото трябва да вземем предвид поредица от специфики, касаещи различните видове а, катастрофи с двуколесни превозни средства. Човешкият фактор е много важен а, при катастрофи. Човешкият фактор е този, който определя че при а, някаква а, опасна ситуация, а, съвсем човешко е да се натисне колкото се може по-силно спирачката и а, тогава наистина а, става много по-лошо, отколкото по-добро. Това е валидно за колите, а, но още по-валидно е за а, двуколесните. 6000 са смъртните случаи, предизвикани им а, в продължение на 10 години, предизвикани именно от тази свръхбърза свръх бърза и силна реакция за натискане на спирачките именно тези последици, а, сериозни последици от такива катастрофи се взимат предвид и смятам, че е много важно. А сега, за да не прекалявам с а, продължителността на отговорите си, а да а, спомена за резервните части нещо. Да, искам да потвърда, че що се отнася до подхода спрямо резервните части, този подход е много много силно съответстващ на това, което се предлага в директивата за пътническите автомобили, а също така за селскостопанските и горски машини. А сега за стандартите на емисиите. Мисля, че трябва да сме реалистични и максимума, който може да очакваме да постигнем, макар че и това е твърде амбициозно, е а, постигането на, в глобален мащаб на а, общи лимитни стойности а, да, за нещо много сериозно. Трябва да започнем в глобален мащаб преговори, като се има предвид много други региони в света, които не са толкова напреднали и това неизбежно означава много силен компромис а, от страна на европейските стандарти, а ние мисля, че не сме готови да ги направим. Ето защо трябва да сме на предната фронтова линия в настояването за това да се спазват и е, най-високите и стриктни изисквания по отношение на транспортните превозни средства. Имаше още един въпрос във връзка с а, подобренията, само, а, саморъчните подобрения по превозните средства а, вече има едни доста сложни продукти. Е, има електронни контроли, които също а, е, играят все по-голяма роля. Да се на, да се а, пипнат тези електронни системи на тези най-съвремени превозни средства означава много а, негативни последици. Увеличаване на емисиите, намаляване на безопасността и така нататък. Сигурно удоволствието да се кара такъв мотоциклет е твърдо е голямо но искам да убеда членовете на а, тази комисия, а, че сме провели много дискусии с, с мотоциклетисти. Аз а, също съм а, мотоциклетист, а макар че само през уикенда карам а, мотоциклет, но мога да ви уверя, че тези въпроси свързани с а, промените, а, самоделните промени, увеличаване на мощността и така нататък, а, означава, че може и да се съкрати полезния живот на съответния продукт, за който той е проектиран. И мисля, че с това успяха да отговоря на повечето въпроси и ви благодаря за вниманието. Благодаря много за подробните информации и бихме искали да поставим на веб страницата си едно така, вашите слайдове. Господин Ван Камп, какво мислите вие за казаното до тук? Благодаря ви. Бих е, искал да успокоя Анна е, Рида Кархола. Аз също карам мотоциклет, така че ще гледам законодателството да не е много тромово, много тежко и да затруднява карането на мотоциклет. Втората бележка беше за модификациите в, на скутерите. Мисля, че това е голямо предизвикателство за Европейския съюз. Винаги ще има хора, които ще искат все помощни мотори. И ние трябва да мислим обаче за сигурността и безопасността на нашата младежа. Знаем, че е, модификациите стават все по-сложно, но естествено инженерите винаги ще имат последната дума. Искам да благодаря на комисията, на докладчиците в Сянка за всички предложения, които направиха и за решенията, които предложиха. Мисля, че вече имаме доста точна информация, индикации за работния документ – скоро възнамерявам да се срещна с докладчиците в Сянка, за да можем да се споразумеем по предвидените посещения, за които говорих. ще се опитаме с госпожа Рюлер, с господин Мандърс и с вас да отидем до Болоня. Това ще бъде едно от най-големите, най-важните мисии, посещенията в монтажните заводи, които сме предвидели на, в няколко градове. Надявам се, че ще можете и да ги опитате там на място, господин Ван Декам. И бих искал първо да благодаря на комисията за, за изказванията, за презентацията. Радва, радвам се, че имаме и мотоциклетисти сред нас. Надявам се, че има и много такива, които ни слушат и гледат по интернет, защото а, аз говорих с нашия отдел по комуникации за начина по който трябва да привличаме, да имаме повече а, така участие на, на а, потребителите. Се радвам се, че и докладчика, и докладващи от комисията са мотоциклетисти, така че те знаят за какво говорят. Значи на 25 или 26 януари ще разгледаме това становище. Междувременно трябва да прочетеме огромно количество документи и ще трябва също така да се погрижиме слайдовете да бъдат достъпни на е, нашата веб страница. И след е, коледната вакансия през януари ще разгледаме този доклад. Наистина така графика е доста стегнат, доста Разбира се, трябва да разгледаме календара и трябва. Ще се върнем към това, след като сте проведете необходимите допитвания, консултации и така така. Сега минаваме към една друга точка, която е от голямо значение за потребителите, за гражданите, защото става дума за а, общата директива за безопасност на продуктите, а, където тъй като не само мотоциклетите, но и други, други продукти биват включени в обхвата на тази директива. Госпожа Шалдемоза е подготвила инициативен доклад. така, какви са сега, какво искаме да обсъдиме, относно преразглеждането на, е, дир... на директивата за безопасност на продуктите и надзор на пазарите. Госпожа Корола е тук, госпожа Салвини и така нататък. Аз Виждат и госпожа Бринкман от комисията е тук, от Генерална дирекция предприятия. Господин Саров го няма, но а, предполагам, че е на път. кой, е, кой е представлява генерална дирекция здравоопазване и е, защита на потребителите. За съжаление, двамата ми а, колеги са блокирани на гарата в Лондон. Те са участвали в една а, конференция там и за съжаление просто не има, не има възможност да нямат възможност да дойдат на време, блокирани от снега, казва а, председателя. Сега госпожа Шаламосце. I udvalget, så øh, er der da forhåbentlig nogen, der sidder ude. Благодаря ви. Не сме много бройни. Надявам се, че някои колеги следат от кабинетите си. Благодарение на излъчването по интернет. Искам да кажа в началото, че преводът, писменият превод на доклада беше представен едва вчера вечерта, много късно. Имаше го до сега само на английски. Докладът е посветен на безопасността на продуктите, може някой да се пита защо е било необходимо да се изготвя такъв доклад сега, след като вече имаме законодателни текстове, които много подобриха безопасността на продуктите. Преди известно време обаче бяхме решили да изготвим доклад защото според нас ня... някои мерки от 2008 година не се прилагаха по адекватен начин. Затова комисията вече предвижда едно преразглеждане на тези текстове. И за нас е логично да разгледаме нормите още от сега, за да видим необходимо ли е или не да се приемат по-строги мерки за всеки отрасъл по-отделно. А, важно е обаче е да видим как, как ще успеем и да развием вътрешния пазар и да, го, да му вдъхнем нов живот. И по какъв начин с преразглеждането на текстовете бихме могли да укрепим вътрешния пазар и същевременно да укрепим и мерките, които а, карат а, потребителите да се чувстват сигурни и защитени. Става въпрос за прилагане на норми за общата безопасност на продуктите. Според мен економическата и финансовата криза не може да бъде аргумент да не се прилага едно по-строго законодателство. Напротив, ние трябва да си послужим с кризата и да направим точно обратното, да приемем по-строги норми за безопасност, за да може потребителите да знаят, че пазарът е безопасен, правилата са ясни. <clears throat> Иначе няма да имат желание да купуват на вътрешния пазар. Трябва така да отговаряме на всички, които казват, че заради кризата не трябва да се променят правилата. Какво представлява моето предложение? Първата цел е да се прилага по-ефикасно ефикасната система и да се подобри координацията. Това казва и комисията, и националните органи. Координацията трябва да се подобри и за това предлагам една обща рамка за наблюдение на пазара. независимо дали ще бъде в рамките на общата е, правна рамка или е в рамките на директивата за общата сигурност на продуктите. Освен това, трябва ясно да се каже на държавите членки, че трябва да заделят повече човешки и финансови ресурси за гарантирането на спазването на тези норми. Наблюдението и надзора на пазара трябва да се извършва по ефективен и адекватен начин върху извадки от продукти. Когато няма достатъчни извадки, трудно могат да се преценят рисковете и съответно нормите не се прилагат адекватно. Има много аргументи за една по-строга реформа. Комисията трябва да създаде една задължителна банка данни. така държавите членки ще трябва да декларират злополуките, инцидентите с потребители, поради това, че продуктите не са били безопасни. Ако това беше задължително, сега можехме да видим в кой отрасъл се налага да приемем нови законодателни актове. И по този начин щяхме да избегнем излишното натоварване и обременяване на предприятията тъй да се съсредоточим само върху отраслите, където е имало злополуки. Знаем, че такива е имало в Европа. Например, загинаха деца. Само защото си играеха с играчките или защото мебелите в детската стая не са били безопасни. Или връзките за завързване на пердетата, много деца са бяха обесили, удушили с тях, така че... Skal forbedre og gøre noget ved. Jeg øh, anbefaler også, at øh, kommissionen øh, faktisk vælger at gå videre. Øh, трябва да имаме такава насочена информация. Е, много важно е комисията да е, да ръководи добре при разглеждането на директивата за общата сигур... безопасност на продуктите. да преразгледа съдържанието раздел по раздел и да укрепи там, където е необходимо текстовете много често се налага, да кажем, дефинициите да се прецизират или да се наложат по-големи изисквания на ползвателите или на крайните потребители. И именно за това директивата трябва да бъде преразгледана. men øh, de er ikke inkorporeret i det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og det tror jeg също въжи за нормите за ползване на моторните превозни средства. Те са включени в новата законодателна рамка, но не и в ДОБП, както би звучало на български, директивата за обща безопасност на продукти. И именно затова тази директива трябва да бъде преразгледана и подобрена. Някои продукти са Специфичните не са точно играчки, но са предвидени за децата и трябва да има някакви специални текстове за тези продукти. Това са продукти, които поради формата или цвета си привличат децата. Много често те си играят с тях или обичат да ги пипат и там също трябва да се предвидят норми за безопасност. Така че в дефиницията трябва да се опише кои продукти привличат децата и да ги те да отговарят на нормите за безопасност, на които трябва да отговарят и играчките. Всичко зависи от предназначението на продукта. Ако даден продукт е, влиза в приложното поле на ДОБП, тогава няма да се занимава. Но ако не е така, наистина това е протиски, пропуск и той ще бъде запълнен с преразглеждането на ДЛБП. И накрая предлагам да наблегнем на факта, че производителите на нови новаторски столки, трябва да оценяват рисковете, свързани с тях. И ако се окаже, че има специален или някакъв специфичен риск, тук ще се върна на връзките, с които се завързват пердетата, трябва много и ясно върху продукто да има указание, че продуктът е опасен. Пласира продукта по маркет. Så er der også brug for, at vi kigger på de regler, vi har for hasteprocedurerne. И това трябва да се направи още преди да се разреши пускането на пазара на тези продукти е, и може да се превегне до спешната процедура, защото ако се окаже, че даден продукт е опасен, е, той може да бъде изтеглен. Вече съществуват подобни процедури в рамките на ДОБП, но те се прилагат временно. Трябва да се засилят тези мерки, за да може един продукт, ако е опасен, да бъде забранен не само за една година, а просто окончателно да бъде спрян от продажба и да бъде изтеглен от пазара. Трябва да помислим върху възможността да засилим тези мерки. Комисията може да предложи нови технологии, с които да разгледам, да се проверяват тези продукти, например микрочип, Разбира се, няма да забравяме тук правата на индивида, правата на личен живот. Това не пречи да се използват новите технологии, за да има по-добра проследяемост на продуктите. И накрая, последен коментар, системата RAPEX. Я, е, това е отлична система, която обаче подлежи на усъвършенстване. и много заинтересовани страни а, биха искали да имат достъп до данните, които са залегнали в РАПЕКС. И трябва там да се гарантира една пълна прозрачност, както за добрите, така и за небезопасните продукти. И мисля, че всички асоциациите на потребителите и на производителите би трябвало да имат достъп до а, тези бази данни, за да избегнат грешките, които са правили други преди тях. Така че трябва да се отвори достъпа до RAPEX. Трябва да помислим също така за контрола върху вносните стоки. Знаем много добре, че понякога от Китай идват стоки, които много трудно може да се проследи откъде идват, кой е първият производител. И трябва специално да се занимаем с тези продукти, може би в сътрудничество с Китай и с други държави, с които имаме добро търговско сътрудничество, като разбира се, заделим специално средства за оценката на тези продукти. Това не значи, че ние не искаме да внасяме от трети страни, но все пак липсата на проследяемост на пътя на стоката води със себе си доста осложнение. Спряла съм а, на много подобни аспекти. Мисля, че тук изложи горе-долу. Искам да чуя сега какво мисля докладчиците в сянка. Аз съм на мнение, че директивата за общата безопасност на продуктите трябва на всяка цена да бъде е, ревизирана, преразгледана, за да имаме наистина една е, надежна законодателна рамка, която да гарантира здравето, безопасността на потребителите и наблюдение на пазара, за което трябва да се заделят повече средства. По отношение на сроковете, срока за внасяне на измененията 14 е декември, след две седмици. Имаме още време. На 26 и 27 януари ще проведем дебата в комисията по доклада и ще гласуваме на същите дати. Сега съм готова да ви слушам, чакам коментарите и вашите предложения. Много съм щастлива, че комисиите и триинта също са предвидели да представят доклади по същата тема. Много е важно и те да се защи... да интересуват от защитата на потребителите. Благодаря. Well, I wasn't uh, claiming that we necessarily were the sole work committee working. Аз не казвам, че ние сме единствената комисия, която работи за интереса на потребителите. Просто отбелязвам факта, че колкото се може повече граждани трябва да се ангажират с нашата работа. Ето защо искам да благодаря е, лично на вас за всичко това, което сте вписали в доклада, защото той е един изключително конструктивен доклад. А сега нека да чуем и докладчиците в сянка. Госпожа Кохален, господин Кройцман и господин Фокс. Започваме с госпожа Кохала. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Шалдено за отличния доклад. Тя наблегна на най-значимите проблеми. Ефективността на надзора на пазарите е нещо от огромно значение, тъй като подобен подобен надзор съществува, но не е но не, но не е съвършен в държавите членки. За това ще трябва да обсъдим и каква ще бъде ролята на комисията за увеличаване ефективността на надзора на пазарите в Европейския съюз. Органите, упражняващи надзор, трябва да бъдат изготвени ясни и точни правила. Аз под, пр, а, а, под, подкрепям идеята потребителските и непотребителските продукти, е, безопасни и небезопасни, да бъдат включени в един регламент. В, е, и това е залегнало в е, становището на комисията Инта. Разбира се, ние трябва да внимаваме и да не се опитваме да наложиме един единствен модел и едно единствено решение на всички предприятия. А, тук а, мисля, че трябва да обмислиме допълнително дефиницията, свързана с продукти, които по някакъв начин привличат децата а, разбира се, трябва, трябва, трябва да, да вземем много от разпоредбите, залегнали в директивата за безопасност на играчките, но нека не забравяме и отговорността на родителите и а, както и че има някои непредвидими неща в момента, в който се проектират съответните продукти. А, относно базата данни, е, каква, откъде ще идва информацията? А, по какъв начин ще постъпват е, данните и каква ще бъде връзката с РАПЕКС, господин Кройцман? Благодаря. Благодаря. Знаем, че държавите членки отговарят за наблюдението на пазара, така е в Германия и там даже лендерите отговарят за това и това осложнява доста картината, защото много бързо човек си дава сметка, че в различните държави членки надзора, контрола на пазара се упражнява по различен начин. В някои държави, например, Е, контрол е доста хлабав, е, в други, напротив, е много стриктен. И е, когато създават въпроси към Козон, комисия, тя ги прехвърля към държавите Шенки, но понякога е много късно, целият този път, докато се изяви, е много късно да се е, реагира. Вие знаете какво представлява Фронтекс. Фронтекс подпомага държавите членки, които са имат външни граници на шенгенското пространство, там където пристигат потоците от емигранти. Фронтекс трябва да помага на най-засегнатите държави. Би могло да се направи нещо подобно по отношение на контрола, надзора на пазара. да кажем, когато става въпрос за вносни продукти, някои държави са по-засегнати от други. Е, защото имат морски пристанища, т.е би могло да се въведат едни оперативни норми, за да се подготвят митническите служители от държавите членки да има една обща система за подготовка на митничари, да има обмен на информация за всички нови технологии, които могат да се използват и за всички условия за отпускане на помощ. А, до тук вече беше свършена добра работа, а, но е, тук е важно да, а, на, да се опитаме да хармонизираме нещата в, по отношение на директивата за общата безопасност на продуктите. Да, тя трябва да се преразгледа, но се питам дали ще успеем да намерим дефиниция за всички предмети, които привличат децата по един или друг начин. Аз лично се съмнявам. Знаем вече, че и до тук малките следни предприятия са доста натоварени. Знаете, че американците са щедри, но но там има комисия за изтеглен опасни продукти. Госпожо Шалдемозе, всъщност така, с вашето предложение големите предприятия, които разполагат с достатъчно финанси, ще успеят да се справят, но малките ще имат големи а, затруднения. Аз възнамерявам да предложа изменения по, по частта, която сяга хранителните продукти. Измененията се отнасят до наблюдението, надзора на пазара и съответните методи, които могат да се използват. Например, микрочиповете, електронно, електронните устройства, което ще позволи наистина да се проследяват продуктите. Нещо, което е от изключително голямо значение. може да, просто да се допълнят някои неща към вашия текст. Комисията не трябва да бяга от отговорност. Не бива винаги да прехвърля топката към държавите членки, защото някои от тях не разполагат с достатъчните е, финансови средства. Комисията трябва да си поема отговорността няма да има никакъв смисъл да се преразглежда и допълва директивата и да се приемат каквито и да било нови текстове, ако те не се прилагат ефективно. Знаем, че до сега съществуващите разпоредби има доста пропуски. Знаем също така, че и в практиката има пропуски в някои държави членки, където контрола, както казах, доста слаб, хлабав и е трудно там да се открие кои продукти не отговарят на нормите за сигурност. Um, Fox, Мисля, че господин Фокс. Да, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Шанделиза за това, което е направила а, а, за този изключително прецизно премерен и задълбочен доклад. Точка 5 бих а, м, обърнал внимание на нея. Напълно съм съгласен по нея с, с авторката. Някои държави членки имат много по-добре, и стрикт, а, по-добре развит и стриктно работещ механизъм за надзор на пазара поради което, разбира се, и засечените несъответствия са различни, като съотношение в единния пазар. Ето защо е изключително важно яснотата и еднаквостта да бъдат повишени. А, продукти, които а, привличат вниманието на децата. Да, прав, права е до, а, госпожа докладчиката, че а, всъщност на това е много важно, обаче трябва, както казаха и другите колеги, да се подхожда от правна гледна точка, т.е. да можем да предоставим законодателни текстове, които да могат по-лесно да се променят и адаптират към променещата се среда. Например, дефиниция на такъв привлекателен за детето продукт да преминем към точка 21, която е достъп до а, съответна информация. По принцип звучи много добре, като много добра идея, но искам да попитам докладчика дали е получила а, правна помощ и правни а, съвети по отношение на неприкосновеността на личните данни и е, за да знаем дали на тази база можем да продължим или ще трябва да се промени нещо в текста. Мисля, че наистина трябва по-ефективно да се действа. Що се отнася до Европейския парламент а, и нивото а, на а, надзор, на което трябва да бъде включен Европейския парламент, смятам, че е много съществена като идея и смятам, че е важно. Нашата цел е да а, разработим и ползваме една много по-ефективна надзорна функция. Благодаря ви, господин Фокс. А, господин Шваб и господин Герхард имат думата. Благодаря. Е, да. Благодаря, господин председател. Следващи човек. И аз искам да благодаря на госпожа Шал Демозе и да благодаря и на госпожа Корола, която е докладчик Сянка за подготовителната работа в доклада, който разглеждаме и в изказванията на колегите, са заложени много добри и е, уместни предложения. Бих искал да задам следния въпрос обаче. Как има ли направен анализ на риски и докъде е стигнал този анализ на риска <clears throat> относно различните продукти? В точка 2022 се казва, че има възможност да се извършват някои контроли, проверки в рамките на РАПЕКС. Що се отнася до ам, продуктите и стоките внесени от, от Китай, разбирам, че има все повече, поне така казват пред, пред, пред предприятията, има начин а, да, се, да се проследи, има об, обозначаване на тези а, продукти. Така че може ли в рамките на РАПЕКС да се разбере а, къд, в коя страна има най-много или увеличаване на броя на а, стоки, е, които произхождат от е, Китай, как, по какъв начин могат да се извършат е, проверките и въобще има ли вече създаден механизъм, защото, както казаха колегите, трябва да се, направят, да се направи максимума, защото да се гарантира безопасността на продуктите, пускани на е, вътрешния единен пазар. Значи, докъде, докъде е стигнал анализа на риска? върху продуктите? И втория въпрос до, как, до каква степен и как бихме могли да включим и по какъв начин да контролираме продуктите, привличащи деца, та и които не попадат в обхвата на директивата за безопасността на играчките става дума и включително и за химически вещества, така че дали не бихме могли по някакъв начин да усъвършенстваме и подобриме директивата за безопасността на играчките в този смисъл? Защото в крайна, в крайна сметка моето дете може да реши, че един електрически трион е много а, нещо много привлекателно, а не виждам как можем да го включиме в дадена дефиниция. А, така че аз също ще внеса някои изменения. Благодаря много, госпожа Герхард. Благодаря. Благодаря на Кристал Шалдамоза за този наистина отличен доклад. Тя засяга най-различни области в доклада, някои от особено значение, свързани с безопасността на продуктите. А... Но интересно това, което каза господин Кройцман. Не съм очаквала да защищава процедурата за колективно обжалване. Дадахте един аргумент, който навежда малко в, на тази мисъл. Не съм а, казала, че вие сте за колективните жалби, но някакъв аргумент ви вървеше в тази посока. А, казахте, че в щатите политиката е по-гъвкава, защото те имат възможност с, чрез колективни жалби да оказват натиск. Идеята е добра. Благодаря, господин Кройцман. Така дебата стана по-интересен. Но аз искам пак да се върна на децата. Това е много важно. В проекта за доклад Кристел не говори за играчките само като такива, защото си има специална директива за играчките. И въпросът, всички въпроси, свързани с играчките, са уредени с тази директива. Тук говорим за продуктите, които могат да предизвикат интерес от децата и които не са включени в приложното поле на директивата за играчките, защото не са предназначени за ползване от деца. Трябва да сме много внимателни. Господин Шваб спомена електрически е, трион. Може това да не е най-добрия. Примерно, може да е, е да кажем да има някакъв друг продукт, който да предизвиква, да прича на Мики Маус и който въобще да не е предназначен за децата и да е съответно да е опасен. Знаем също така, че имаше проблеми с прилагането на системата РАПЕКС. Това е много интересна тема, че 4% от продуктите са играчки и в огромното си мнозинство те идват от Китай. Това е огромен брой. И а, има и други продукти, които не идват от Китай, и от Азия, а от а, вътре, от държави членки в Европейския съюз. И тук можем да си зададем въпроса как се грижим за сигурността, за безопасността на хората. Защото в, в Рапекс има и продукти, които не съответстват на нормите включително и такива произведени в Европейския съюз. И тук стигаме до контрола на пазарите. Такива продукти, които не отговарят на нормите, не трябва да стигат до пазара. И всъщност това е същината на въпроса. Някои групи не искаха да има отбелязване на изработено в е, ЕС. Това не е всъщност това маркиране, това обозначаване не е свързано с безопасността, но означава, че все пак може да се е, има доверие на продукта. Има ли някой друг, който би искал да вземе думата след господин Кройцман. Еми, не може да се подмине госпожа господин Кройцман, защото тя е наистина един от най-големите радетели на тези въпроси. Един кратък коментар от мен. Мисля си, че е важно да се отбележи сътрудничеството между Европейския съюз, САЩ и Китай. Аз имах привилегията да бъда поканен в тристранната среща на високо равнище е, беше публикувано комюнике, което иллюстрира един, е, един значителен напредък, особено по въпроса за обмяната на информация, която беше и в центъра на нашето внимание. Е, имаше и един семинар, в който също участвах който се концентрира върху усилията на китайските производители по отношение повишаване безопасността, защото тук не става въпрос само за проектирането на съответните продукти, но и по-нататъчното крайното осъществяване в производството, крайното потреб... създаването на крайния продукт, тъй като има и доста европейски фирми, които произвеждат своите стоки или части от тях в Китай и това е много важно значение за безопасността. Мисля, че трябва да поканя сега нашите колеги от комисията, за да чуем какво а, имат те да кажат. Мисля, че ще започнем с госпожа Брикман. Благодаря много господин председател. Бих искала да кажа няколко думи във връзка с надзора на пазара, защото, както знаете, нашата генерална дирекция а, да отговаря за прилагането на регламент 765 и за това а, толкова високо ценим а, предложения на нашето внимание а, доклад. Наистина много интересни, изчерпателни а, и полезни предложения и изследвания във връзка с а, надзора на пазара. Тоест, е, очевидно е, че трябва да, просто да се повиши координираността а между усилията и е, работата по надзора на пазара а, както на международно, така и на национално ниво. И аз е, мога да ви уверя, че комисията много сериозно приема своята роля на координатор. А, ето защо се радваме на вашето предложение да се обменят най-добрите практики между държавите членки, за да може на тяхна база да се а, разработят програми, които да се прилагат а, от всички. Това е точно в посоката, по която работим в момента. И наистина е много интересно да се посочи, че държавите членки а, поискаха от комисията да работи именно по тази а, линия, а именно координацията. Очевидно, че липсата на координация или слабото развитие на такава а, не влияе добре на пазара и е, съответно страда и надзора на пазара. Разбира се, в това се включват а, местните власти, а, митническите власти и поредица от други на национално ниво, които ако прилагат правилата по един и същи начин, а, ще напредне много. Разбира се, че ще имаме възможности за навлизане в повече подробности по-нататък, но ви благодаря за изключително полезния доклад, който сте изготвили и благодаря ви за вашия апел за унифициране на практиките и техниките по надзора на пазара между държавите членки. Ние, го, ние приветстваме този доклад като една изключително полезна крачка а, по пътя на сближаването. И аз мисля, че това е което а, цел, а, искат всички економически а, активни елементи в обществото и обществото като цяло. Благодаря. Да, благодаря. И аз казва председателя. Аз бих искал също да благодаря на госпожа Шалде Мозе за този отличен доклад и при... така споделям казаното от колегата от е, Генерална дирекция предприятия, че трябва да има много по-последователни действия на пазара. Ние имам, имаме много така задълбочено сътрудничество с членовете на тази комисия. Взехме предвид техните и взимаме предвид техните е, предложения и всичко това ще бъде включено в нашето предложение. Благодаря а, за казаното от вас. А сега докладчика, може би заключение или ако искате нещо друго, включително и графика. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които направиха много интересни коментари и предложения. Вече сме обсъждали всички аспекти, така че не съм изненадана от това, което беше казано тук. Вече знам колко е трудно да се намери дефиниция на продуктите, които привличат децата. Отчета всичките ви коментари, записах си ги. За мен ще бъде много полезно, ако да ми изпращате изменени. Имате срок до 14 декември и се надявам, че ще намерим задоволяващо всички решения. Господин Фокс, аз не съм искала а, от правната служба съвет по член първи. Тук докладът е по собствена инициатива и няма смисъл да искаме становище на правната комисия. Накрая Смятам, че държавите членки могат да се включат в тази база данни, където ще определят характеристиките на продукта и ще съобщават и техническите условия, които ще бъдат приемани на национално равнище и ще се търси най-добрия пример, за да решим какъв точно тип комуникация ще има, защото е, наистина трябва да гарантираме единен пазар на информацията за опасните продукти. Така ще знаем кое е опасно и как да се защитим от това. При всяко положение, е, мисля, че между нас почти няма различия, няма да има конфликти и се надявам, че доклада е, ще помогне на комисията, когато тя реши да преразглежда директивата. Това беше и целта. Благодаря много за това. Сега им, има, разполагаме и с графика, очакваме измененията и ще ги разгледаме през януари. Сега минаваме към следващата точка, който е първото становище на господин Кройцман и доколкото разбирам, ти, вие ще играете ролята и на координатор за АЛДЕ. Така че аз искам да ви поздравя и с това. Значи ще минем към... Първо ще разгледаме вашето първо становище за промишлена политика в, в, при глобалната економика и давам ви думата, за да представите вашето становище. Благодаря, господин председател. Искам да направя две предварителни оговорки. Немският превод е много лош. В някои, някои части са просто пълни с грешки и трябва да бъдат прередактирани. Второ, опитах се да не е, Включат се ли части от, дипо, от доклада Ланге, а просто да допълна а, становището на комисия ИТРЕ. Можем да при, приемем известни части, можем да отхвърлиме други елементи и аспекти. Сега аз казвам, че социалната пазарна економика е, е успешна. Успешно се прилага в е, Германия. Трябва да имаме една устойчива промишлена политика, която ще даде възможност да се създадат нови работни места и по този начин ще се създаде и благодействие за нашите народи. Рам, рамковите условия трябва да бъдат обаче уеднаквени, повече ресурси, повече пазари, повече ефективност, но и пазарите трябва да бъдат контролирани и регулирани и трябва да има все повече и повече е, малки и средни предприятия. Те са гръбначния стълб на европейската економика. Забравяме понякога, че те са унези предприятия, които създават първоначалните продукти за големите корпорации, че те са много често новаторските предприятия, че те подпомагат цялата търговска верига. Така че трябва да направим всичко възможно, за да упростиме правилата, да няма бюрократични бюрократична тежест за малките и средни предприятия. Нека, нека да дам един пример. Електромобилност. Това е едно понятие, което се използва все повече и повече в последно време. Е, за Китай това означава батерии, производство на батерии. Това може да бъде също е, прериите в Съединените щати, където се създава енергия. И какво означава това? Това означава, че трябва да имаме по-ефективни горива и трябва да имаме единни правилни технологични подходи, които да ни позволяват да осъществяваме економии на ресурси. Е, социалните партньори са онези, които ще е, ни подпомогна, ще ни подпомогнат ще ни подпомогнат, като е, ни а, е, да ти обяснат а, е, какви са необходимости, не, каква е необходимостта на, на терена, на, на място. Нямаше да можем да се справиме с кризата без социалните партньори. Обсъдихме този проблем в Германия с социалните партньори осъдихме проблема за техническата техническата временна безработица по технологични причини. Още веднъж повтарям, без помощта на социалните партньори няма да можем да разрешиме а, е, кризата, в кое, на която сме свидетели в момента. Нека не забравяме също така, че а, е, Инвестициите са от огромно значение, да не, да не се опитваме да правим анализ само на положението в Европа, защото за нас е необходимо и важно да създаваме новаторски, иновационни продукти, които да могат да бъдат конкурентоспособни на световните базари. Благодаря ви. Що се отнася до докладчиците в Сянка, господин Декемпус. и господин Лехнер. И господин Жовен. Сега. Нека започнем с госпожа Герхард. Аз мислих, че господин Жован ще започне като а, докладчик сянка на НЕП. Благодаря господин Кройцман за доклада. Не съм го чела на немски, а на френски, така че не знам дали правилен е бил превода. Нямам представа. Но бих искал да се бих искал да се извина от името на господин Корес. Няма изненади, разбира се. В това отношение ние не сме напълно съгласни политически с вас. Този ваш текст е твърде либерално пазарен, с което не можем, разбира се, да се съгласим съвсем. Но вие казвате неща за, социал... за економиката на социалния пазар. Става въпрос за пазарна економика в крайна сметка. Това е нещо, което ние не можем да приемем текста, так... ни кара да не можем да приемем текста а, абсолютно както е. А надявам се, че едно наше предложение за изменение вие ще приемете. Да не говорим само за конкуренция на европейския пазар, а на световния пазар и то свързана с устойчивия растеж. Това означава, че произведените продукти са съвършенни по отношение на екологията, но ние трябва все пак да приемем един общ подход, а не чисто економически. Освен това, има едно изменение, предложено от господин Корея и господин Абът, в което се е поставя ударение върху а, индустриалната политика на Европейския съюз, а, фокусирайки се само върху продуктите, които са добри и полезни не само за производството, а и за хората. Например, Галилео е упоменат, защото ползата на гражданите и в, от такива проекти е много важна и продължава дълго време. Това е в общи интерес на всички граждани на Европейския съюз. Когато говорим за социалните партньори и консултациите с тях, аз очевидно съм съгласна. Но а, просто е така да се го кажете а, не е достатъчно да ме убеди, че а те са само хората, които фиксират правилата, а, които променят нещата. И не мога съвсем да се съгласа с вас. А господин Кора де Кампос има предложение в тази а, насока за изменение, когато се говори за държавата – Кризата показа, че там, където пазарите бяха най-дерегулирани, а там кризата беше най-силна в Европейския съюз и затова си мисля, че трябва да изградим необходимите стени а, за производството. Благодаря ви. Моля да Извините, господин Абат, когато работихме съвместно и който много добре познава темата. Много дълго време думата индустрия звучеше като мръсна дума в политиката. Моделите е, за развитие на модерните държави се е, разглеждах само през призмата на услугите и за щастие все пак ние успяхме да запазим индустрията в Европа и осъзнахме, че е важно те да се развиват. Но това е очевидно. Те прилагат нововведенията, те изнамират новости, те създават работни места. Освен това се смяташе, че е, когато една индустрия напусне на територията на Европейския съюз, няма да се върне и се губи ноу-хауто. И така се сбогуваме с дадена економическа дейност. Бях много впечатлен от нещо, което споделиха и немските колеги. Във Франция строи много ядрени централи. Преди 30 години пазарът беше много широк, имаше многобройни ядрени централи централи. Сега в момента се, се строи само една нова ядрена централа. И за да построим една единствена централа, не можахме да намерим зидарите, които а, бяха специализирани. А преди 30 години се намираха за всичките 30, които се строях. Аз не казвам това, за да се заяждам или да се закачам, но просто искам да кажа, че се губи ноу-хау в много области. И тук именно в интерес на занечийските предприятия, на малките и средни предприятия трябва да се направи всичко възможно. И тук ще повдигна въпроса за патентите в Европейския съюз. Може би да предложим в този текст комисията да направи крачки напред, да направи привилегировано партньорство, трябва да сме прагматични и това също е Европа. И накрая, преди да завърша, искам да се спра на един елемент. Вътрешния пазар е економическата мощ на Европа. Но, тъй като това е пазар за европейците и същевременно инструмент за завладяване или за съпротива на външния свят, ние не трябва да сме наивни. Европа дълго време се проявяваше като доста наивна в международния търговски обмен. И твърде често ние забравяме, че съществува понятието реципрок прозрачност и за да се борим към, срещу изнасенето на европейската индустрия в трети страни с ниска работна ръка, трябва да настояваме обмена на индустриални стоки да бъде на реципрочна и справедлива основа. Така че стоките, когато внасяме стоки на европейска територия, те да отговарят на съответните екологични, здравни и социални норми. Светът не е изграден от хора, които се, само се обичат. Това са хора, които се конкурират. Аз не искам да проповядвам прекомерен протекционизъм, но пак искам да кажа, Европа трябва да умее да защищава своята индустрия и да не бъде наивна, за да избегне изнасянето и в трети страни. Благодаря. И тъй като имаме още малко време, и аз да споделя няколко свои мисли. Винаги е добре да се фокусираме върху тези части а, на текста, към които можем да добавим стойност. Например, господин Кройсман говори за това, че местните публичните власти имат за задължението да стимулират развитието на малките и средни предприятия. Може би ще трябва малко по-конкретно да се идентифицират начините за постигане на това. А, така че от моята група ще има едно а, предложение за изменение по тази точка. Инфраструктурата е друго нещо, което искам да подчертая. Наистина, а, инфраструктурата подкрепя и засилва една наистина мощна а, промишленост, а, индустрия изобщо. За, а, а това е много важно за нашата конкурентоспособност в а, глобален мащаб. Суровините. Суровините са също изключително важни. А, но имаме трудности, а, например, за поснабдяването с цветни метали, а защото макар и много малко, като количество все пак са необходими за производството на платки и на други елементи за електронните а, апаратури. неадекватността в някои части а, на законодателството, регулиращо а, еко, а, регулиращо опазването на околната среда може и вече предизвиква някои проблеми, което може а, да доведе до о, намаляване конкурентоспособността от една страна и, и ако се тръгне пък в точно противоположната посока, тогава да се стигне до изчерпване на природните ресурси, особено за редките а, химични елементи и метали. 80% от материалите са рециклируеми по принцип от това, което се произвежда в световен мащаб. Ето защо това трябва да се да бъде в центъра на нашето внимание. С други думи, ние трябва да можем да създадем една устойчива, самозахранваща се а, индустрия това е цикличност, е, циклично производство, индустриалното производство. Така че политически е много важно да подкрепим и пропагандираме тази идея за малките и средни предприятия. Във всеки бизнес производствен бизнес има една дълга верига от доставчици, като започне с суровините, през малките и средни предприятия след това големите а, монтажни заводи и накрая окончателното сглобяване на крайния продукт и е много съществено за всички нас а, да поддържаме активни а, тези, които са на края на веригата, т.е. големите ам, производители, които поставят така а, финиша на производството. Защото там именно се създава най-голямата допълнителна стойност. По този начин можем да развиваме единния пазар – едва ли е по-лесно да се а, продължава практиката на някои малки и средни предприятия да се развиват само на собствения си пазар, без да търсят нови, предложе, а, нови възможности за разширяване на своето присъствие на други пазари. Това са няколко идеи, които искам да споделя с вас. Бих искал да помоля комисията да обобщи, но Крис Алан също е тук от Генерална дирекция предприятия, така че ми е любопитно да чуя неговите коментари и това, което ще ни каже като най-ново по инициативите на комисията. Благодаря, Малка. Благодаря, че ни покани да говорим пред вас. Ние се радваме, че ИМКО прави толкова много за да допринесе а за този доклад а, по индустриалното производство. Искам да кажа, че това, което чух за доклада а, и това, което чух като дебати, ми подсказва, че вие вървите в правилната посока. Това е в, а, до голяма степен а, в съответствие с а, нашето комюнике, нашето съобщение. Бих искал само да кажа две или три неща относно това, което чух. Първото е, че това съобщение, както господин Журан каза, е много значимо само по себе си. За първ път от дълго време насам посочва, показва, че комисията вижда ролята на индустрията и индустриалното производство като много положителна. Економическата и финансова криза показа, че индустриалното производство има огромна роля да играе в осъществяване растежа на економиката като цяло в Европейския съюз. Разбира се, индустриалното производство е много по-различно от това, което беше преди 20-30 години, така че производителите а, произвеждат неща, които са в съответствие с а, спецификите в развитието, а именно на услуги, а, развитието на пазара на услугите и факта, че все повече а, са онези, а, които могат да си позволят а, закупуването на по-скъпи е, услуги и предмети. Предполагам, че вашата комисия ще продължи да играе тази важна роля и искам да ви кажа, че с удоволствие бихме а, изслушали и други ваши предложения, както каза господин председателя, за суровините, за изчерпването им, за рециклирането. Наистина имаме специализирани знания, които можем да споделим, да обменим помежду си. от всички тези сфери, които бяха обхванати, три за нас станаха много ясни, а именно по отношение на иновациите. Иновациите а, и нуждите на тези ключови нови технологии м, означава, че публичните власти трябва да подпомогат, подпомагат и подкрепят публичното възприемане на тези нови технологии и резултатите от прилагането им. А, ние имаме създадена една група на високо равнище за ключови нови технологии, чиято задача е да разработи стандартите и законодателството, които а, да подпомогнат а, колкото се може по-бързото появяване на тези нови а, технологии и иновации на пазара, защото това е начина да нарасне а, конкурентоспособността ни в глобален мащаб. Вярно е, че тези нови технологии предлагат поредица от ам, положителни а, а, предпоставки за бързото развитие на малките и средни предприятия, които обикновено са изключително иновативни. Втората сфера, която не беше спомената, но има сериозна роля в нашето съобщение, е стандартизацията и стандартите. Мисля, че а, там можем да кажем, че имаме една добра система за стандартизация в Европейския съюз, която работи добре, но със сигурност това е система, която ние трябва да мислим как да работи все по-добре, как стандартите все по-навреме да бъдат формулирани и приемани и как могат да бъдат развивани нататък, за да служат на целите на конкурентоспособността и да кажем изискванията на обществото като цяло, по теми от голямо значение, като климатичните изменения. Както вече беше казано, в Европейския съюз не е чак толкова бърз а, в реакцията си, колкото би трябвало да бъде, според мен. А третата сфера, а, която е фокусирана в съобщението е прилагането на правилата на единния пазар. И във връзка с прилагането на правилата а, а, се концентрираме върху а, законодателния пакет за стоките ние се опитваме да съберем а, властите, занимаващи се с надзор на пазара и митническите власти, за да може да се води по-успешна борба, да кажем, с фалшифицирането или с е, е, нелегалния трафик на някои видове стоки. Аз мисля, че това са теми, които имат е, доста общо с вашата сфера на дейност като комисия. Затова си позволих да ги изброя пред вас. Мисля, че предложенията, които имате тук, са отлични и ние ги приветстваме. Също така и коментар коментарите, които бяха а, предоставени на, наш, на вниманието на всички нас днес след обед и предложенията наистина се надявам, че ще станат още по-добри с, с измененията, за които чух, че ще се разглеждат по-нататък. Може би а, по темата единен пазар трябва да се помисли малко повече. Да, благодаря ви за окоръжаващите думи. А, да, господин Кройцман, може би имате допълнителни идеи. Казаха ми, че трябва да спаза броя знаци <laughs> и това е проблем за мен. Госпожа Герхард каза, че ще внесе изменения. Сега аз мисля, че включих е, много неща от доклада Ланге. Сега е, при всички случаи от друга страна ми се каза, че няма, няма нужда да преповтарям казаното с, в доклада Ланге и по, по, и по-специално свързаното с социалната економика. Сега малки са ни различията с госпожа Герхард. Всичко е в доклада Ланге. А от друга страна е, трябваше да се съобразявам с ограниченията броя на знаците. Така че казаното от Малком на практика е това, което и аз казах. Сега може да се добавят аргументи, да се остават на страни известни аргументи, да се направят нови предложения, но, както казах, трябваше да се съобразявам с броя на знаците. Значи имате е, възможност да внесете е, измененията до 1 декември, след това ще обсъдим нещата през януари а и ще приемеме доклада в комисията. Виждам, че между Жова и Малкъм няма кой знае какви разлики. Имаме малко разлики с госпожа Герхард. Виждам, че господин Декампуш е внесъл известни изменения, които не съвсем не съвпадат с моите, но ще, но ще видим, ще видим какъв ще бъде окончателният резултат от вота, но трябва и да се промени системата и да, се, да отпадне ограничението на броя на знаците. Благодаря, господин Кръцман. Вие бяхте много така кратък, стегнат. Просто ние добавихме разни други допълнителни идеи, но боя се, че по този начин ще ви затрупаме с работа за, за коледа. Но след това ще имаме пък и една много живена дискусия. Сега последващия ви проект за туризма. А, обмена на мнения относно становището на комисията. А, новата политическа рамка за туризма аз Хайди я няма, Кириакос е тук, но другата заместник председателка е тук. Господин Соваш няма. И сега, господин Кройцман, какво направихте с предложението на комисията? Госпожа Радгодини е тук е ли? Има все пак представител от Генерална дирекция предприятия. И така, господин Кройцман, кажете какво мислите за предложението на комисията? Бях малко. Очуден от това съобщение и като турист си дадах сметка, колко е трудно да се направи нещо обобщаващо. Някои общини са готови да рекламират други не желаят да участват в рекламни кампании, така че е малко трудно да се изработи една цялостна политика за Европа. Комисията предлага, т.е. се казва, че трябва да е, създадем условия за туризъм без препятствия, без бариери, т.е. за всички, включително и за хората с увреждания и най-уязвимите групи. Второ, трябва да има е, интегрирана стратегия на туризма. По принцип туризма не се смята за хоризонтален въпрос, аз подчертавам това, значи необходимо е те първа да се изработи хориз, хоризонтален подход. Е, и още, още нещо. В туризма има много малко предварително обучение и недостатъчно работни места за млади хора в този отрасъл. Прекалено малко и, е, и прекалено ограничено е обучението на младите хора за този отрасъл. Същевременно трябва да се направи е, необходимото, за да се засили, да се наблегне на европейската идентичност, да се разработат трансгранични е, проекти. Това може да стане чрез www е, Интер Европа. Разбира се, нещата не трябва да се препокриват. От една страна има а, националните туристически веб страници, а, които си имат свой облик, а от друга страна ние пък трябва да изработиме някаква такава транс, е, трансевропейска рекламна кампания, за да може е, Европа да има свой е, собствен имидж и то в е, международен план. Това са някои от е, моите предложения е, по тази тема. Благодаря много. Сега нека, нека да чуем какво мислят е, докладчиците в сянка. Лора. Благодаря. Туризма е един от най-важните сектори. И Европа трябва да остане първата дестинация в света. За това трябва да направим предложения, които а, вървят в насоката, която предлага до, до а, докладчика. А, на, туризма намаля с 5,6% е, вследствие на финансовата криза и това е първият въпрос, който трябва да решим заедно. Засегнал съм и проблема за хармонизиране на туристическата система, стандартизиране на хотелите, да има една европейски е, знак за качество и да се изпълняват нормите, защото това е изключително важно. Това трябва да се е, е, да има европейско признание за професионализма в туристическия сектор, защото знаем как, колко разнообразни са всички искания и изисквания на клиентите. Много важно е да се засили качеството. Необходимо е да, да се използва това маркиране за и нали, да се слага този етикет на всички хотели, които изпълняват нормите за сигурност и за качество. Аз съм също така за създаването на един бял списък за туроператорите. Вместо да има черен списък, а, нека да има нещо като данни рапек с, с от обратната страна, т.е. които дават а, а, един списък на туроператори, които са най-добрите и потребителите да знаят това. То, освен това, а, а, трябва да се въведе и а, хармонизация с. А, в данъчната област, за да може да този отрасъл да функционира добре. Благодаря ви. Кой е следващия? You, Благодаря, господин председател. Предложението да се направи промоция на цяла Европа като туристическа дестинация е от е, една много добра идея предвид е, влиянието и е, последиците от туризма върху другите отрасли и околната среда, защитата на потребителите и така нататък. Как може да стане това? Чрез обучение, чрез насърчаване на европейските граждани да, да знаят по-добре, да опознават по-добре. За това те трябва да разполагат с сравнителна, достъпна, ясна информация, включително и информация относно техните права. Това трябва да стане и чрез разни, чрез различни а, проекти, европейски отличност на европейските дестинации, европейски туристически мрежи и други. По този начин, за това обаче комисията трябва да осигури необходимите средства. трябва също така да се създадат и по-специализирани и целенасочени продукти за отделните целеви групи, включително и целеви услуги за отделните групи. След влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския парламент участва по участва активно в законодателната работа, като обсъжда предложенията на комисията и определя слабите страни в а, стратегиите, свързани с туризма. Трябва да се възползваме от всички възможности, които ни предоставя интернет и електронната търговия защото по този начин можем да дадем видимост, много повече акцент на европейския туристически пазар, като същевременно осигуриме по-широка защита на правата на потребителите. Аз съм съгласен с казани, Сказаното казаното от доклад, докладчика, включително специализираното обучение и необходим, необходимостта от стандартизация. Господин Де Йонг ще представи нашето общо становище. Благодаря, господин председател. Аз също признавам колко голям е економически интерес на туристическата индустрия и ако може в времена на криза а да я подкрепим, си струва. Обаче аз прочетох доклада и понеже разсъждавам доста често като бизнесмен, а, какво ще правим, не ми стана съвсем ясно. Ако ще а, внедряваме ам, етикета за европейско наследство, градиране по нива с качество Европа, отбелязано и поредица от други неща. И кой ще поеме толкова много средства? Сега, да не забравяме, че има два вида туристи а, туристи, които, едните, които а, искат всичко да им се поднася а, на тепсия и те много-много да не а, а, правят усилия. Това са така наречените пакетни туристи, обаче има и хора, които обичат да откриват, хора, които са любознателни, знаят много, искат още повече да видят и да знаят, но няма да платят, да кажем, за още не знам си колко там държавни служители, които се опитват да а, създават някакви а, неща, които само според комисията са необходими. А, и сега ще направя нещо като преход към следващата тема, казвайки, че имаме туристи, а, туристически потоци, идващи извън Европа към Европа и вътре в Европа вътре в самата Европа и си мислех дали в парламент, парламента ще а, говорим повече за това как, какво да предложим на хората със свободно време. А, не знам дали си спомняте, че съвсем доскоро хора над 55 годишна възраст от една европейска страна отиваха да се заселят или поне да живеят по 6 месеца в друга европейска страна. Това са не много богати, обаче състоятелни съсловия, които може би постепенно ще изчезнат в бъдеще. Ами, тъй като и моя докладчик Сянка липсва, аз се чувствам задължен да кажа това. Връщам се към своето скорошно участие в тази а, среща на високо равнище по проблемите на безопасността на а, стоките. И посетих, разбира се, а, штанда на Европейския съюз. Там се прожектираше едно видео а, за един ден от живота на европееца и така, това беше една прекрасна система, серия от интересни и различни неща, които са специфични и в същото време еднакви за Европа. Ето, е, обаче аз смятам, че мога да, бъд, да проявя някакъв е, скептицизъм е, именно по отношение на това, което и вие казахте, а именно не доеднаквяваме туристическите си продукти, а да помогнем на онези туристи, които идват в голямата си част в Европа, за да видят нейното многообразие, т.е. да видят различните неща. Но това предложение е твърде тънко а, от гледна точка на парламент. Аз а, аз не смятам, че повечето важни неща бяха упоменати. А директивата за услугите, например – какво направихме за малките и средни предприятия и трансграничното разпространение на сферата на услугите. Може би бихме могли да подпомогнем малки и средния бизнес, който работи в сферата на услугите и туризма, а да обменя опити и да предоставя повече възможности за самия себе си. Един от най-големите проблеми, според мен, е професионалната квалификация на хората, свързани с туристическата индустрия. Ски инструктори, да кажем, и други подобни. Аз смятам, че това трябва да бъде упоменато изрично, защото това е, е един важен инструмент за подобряване качеството на тази чудесна индустрия, именно туристическата. След това промоция на стандартите. Това е императивно, това е абсолютно задължително за всички държави и членки и това, че те трябва да прилагат дословно директивата а, за услугите. Разбира се, че качеството в а, сферата на услугите в туризма са, е най-важното нещо. А, трудно е обаче да се постигат а, а, тези високи и еднакви нива на качество. М марки за, определя, за показване на качеството, мисля, че трябва да бъдат внедрени по един или друг начин. Ам, екологичен туризъм, да, това е нещо, което е интересно. А, но мисля, че сме дебатирали и а, един друг елемент от същата тази сфера в та, нашата комисия, именно безопасността. Да кажем, едно младо семейство. Ако искате да си намерите една подходяща почивка по интернет. На вас ще ви е необходимо да знаете дали а, покрай а, басейна Плувния има а, спасители и други такива. Ако сте възрастна двойка, която също иска да си почине, а, ще искате да знаете дали има на разположение, да кажем, а, инвалидни колички или пък някакви по-специално изработени за по-голямото удобство на възрастните хора, а, мебели и други. Въпроса за високото, а, високия стандарт а, в качеството и безопасността е много важно. Онлайн туризма е много а, бързо, динамично развиваща се а, сфера в а, пазара. И директивата за пакетните туристически услуги и пътувания а, също има своето място тук. Има много неща, а, което, а, които трябва да кажем на Генерална дирекция предприятия, защото е много динамичен, много чувствителен и а, много печеливш а, туристическия бизнес. Това е което исках да добавя към темата госпожо Студини, радвам се, че сте тук. А, макар, че не бяхте в началото, надявам се да можете да, да, да споделите с нас вашето мнение. Благодаря и извинете, че закъснях. Просто се загубих. Значи трябва, трябва да стандартизираме е, опътващите знаци. Днес участвахме в а, а, три отделни заседания, но се загубих само на път за едното. За нас е много интересно да участваме в подобно заседание, за да изслушаме различните предложения, защото според нас нашето съобщение, което включва 21 21 отделни действия е много така обхватно и много амбициозно. Ние е, е, смятахме да искаме да вземеме е, предвид е, компетенциите и правомощията, които проистичат от е, Лисабонския договор и както и съответни ограничения сега в различните заседания участвахме, слушахме, набелязахме си различните предложения, които бяха направени. Ще ги вземеме предвид при изработването на плана за приложение, който в момента се изработва. Струва ми се, че можем е да разширим обхвата на плана на, на действие, за да включиме вашите предложения, но струва ми се, че има известни, известно недоразумение и недоразбиране на това, което ние а, предлагаме. А, що се отнася до до факта, че хората се пенсионират по-късно вече, имат по трудови, годините на трудов стаж са повече. Ни предвиждаме да предоставяме повече информация на предприятията, на, раз, на различните е, заинтересовани е, страни, за да могат те да предоставят необходимата информация и да. Е, а, а, да дават своите предложения по целенасочени. Благодаря ви. Сега, господин Кръцман, искате ли да някои заключения, по Okay? Бях предвидел за класификация на хотелите, но си дадах сметка, че самите е, хотелиери вече си правят класификация. Не във всички страни, но а, колегата е прав. А, е, е, всичко това ще трябва да се финансира, така че да не се на много. Ако има класифициране, нека то да е доброволно. По- по-важно е да има едни и същи норми, да има една платформа, да кажем, в интернет и тези, които искат да бъдат включени в нея, да се включат. Така ще се предоставя надежна информация на клиентите. Но да се обявява от сега, че комисията ще направи всичко, а, мисля, че това не е решение. Първо, тук има, въжи принципа за субсидиарност и съм напълно съгласен с теб, към. трябва да запазим разнообразието. Ето, например, когато идват китайски туристи, те искат да отидат в Берлин, в Рим, в Лондон, да правят круизи. Така че нека да оставим и държавите членки свобода на действие, съгласно принципа на субсидиарност. Имаме си график. Може да се точно време и място. Беше, 8 декември беше определен за крайен срок за внасяне на измененията, но аз мога да го отложа до януари, за да може колегите да запишат своите идеи. Но все пак ще трябва да гласуваме след това. Притиска ли ни времето? Аз гледам календар тук в момента. Смятам, че трябва да се добавя и всичко, което беше казано днес с, към доклада и затова да го отложим, да отложим срока за измененията до януари. Колкото разбирам, комисията по транспорта ще гласува на 16 и 17 март. Това е ни е казано от секретарята, така че така че ние можем спокойно да гласуваме на 20 февруари, за да имате време да включите отличните ни предложения в окончателния документ. А, аз при всички случаи ще уведема колегите от Транспортната комисия, че ви ще вземете предвид техните предложения. Така че може, може би за сега е казано, че а, проекто становището ще трябва да се представи на 25 и значи имаме два дни за обработката на измененията и така. Но ако можете по-рано, въпроса с, с, с срока с декември беше заради превода, а в крайна сметка никой няма да бъде тук през почивните дни. И Така че по, принцип аз бих искал проекта да, да бъде разпратен в средата на декември. Защото има и защото всички други дати могат да бъдат прияти. Ако, ако, ако е готов за, за, за коледа, мисля, че ще има време за превод ще, ще обсъдете проблема с секрет, секретарията и да сме готови за 25 януари. Можем да го обсъдим тук на 25 януари. Ще бъде отлично. Благодаря ви. И сега следващото становище не е на господин Кройцман, то е на господин Де Йонг. Става дума за адекватна, устойчива и безопасна и сигурна европейска пенсионна система. Госпожа Герхарт е тук, която ще ни представи Господин Мандес го няма, господин Търнс го няма, аз пък тук съм. Аз този път пък съм официалния докладчет в Сянка. И сега давам думата на господин Дейон, за да представи становището. Това не е дълго предложение или многословно. Просто посочих вече в комисията и преди, че не смятам, че цялата дискусия трябва за пенсиите да се проведе тук, защото и в АВКО това се прави. Има обаче няколко аспекта, които смятам, че ние трябва да разгледаме. Те са свързани с двата аспекта, за които ние отговаряме. Правата на потребителите и трансграничните права във връзка с вътрешния пазар. Два са основните, главните принципи, които ни водят. От една страна пенсиите трябва да бъдат устойчиви и от друга страна ние трябва а, да уважаваме различията и за това да се придържаме към принципа на субсидиарността. Когато става въпрос за защита правата на потребителите, тук може една съвсем а, чиста и ясна дискусия да се направи, а, особено а, когато трябва да се решават пенсиите. Пенсиите, които могат да бъдат или държавни, или допълнителни, може да са задължителни и доброволни. И трябва във всички случаи, независимо в каква пенсионна система е човек, да може да знае какво да очаква, когато се пенсионира. След това за малките и средни предприятия, тези, които а, имат малко работници или пък а, сами а, са самоосигуряващи се и самонаети се така че те са от тези, които много рядко имат средства, които да заделят непрекъснато, за да натрупат необходим от, необходимите фондове за своята пенсия. Аз мятам, че трябва да направим необходимото за увеличаване достъпа на именно такива лица до различните пенсионни схеми. Когато става въпрос за трансфер през граница на пенсионните а, схеми. Има хора, които са допринесли за развитието на, една, на повече от една държава членка със, през целия свой работен професионален живот, те заслужават да получават съответстващото им се пенсионно осигуряване. Мисля, че един от проблемите, които ще се изправят пред нас с целия си раз, са ам, преносимостта а, на пенсиите. Има много силен шум в слушалките на преводачите. Така, трябва да има специален режим а за осигуряване именно на тази преносимост на пенсиите, която обаче за момента не съществува. Струва си да се калкулира, да се калкулира стоеността на дадена пенсия а когато тя бива прехвърляна от една пенсионна схема в друга – има и някои проблеми във връзка с дефинициите. Дефинициите, например, на трансграничните дейности. Например, в моята родина, в Холандия, трансгранич, трансграничното застраховане се прек... пенсионно осигуряване, извинете, се прекратява, ако не се а, ако се смени пенсионния фонд, ако новият пенсионен фонд не е холандски. А има други държави членки, коя, където се решава от самата компания, която е осигурител на съответният служител, решава дали и как да третира прехвърлянето от една схема в друга. Все още има поредица от а, предизвикателства и проблеми, които трябва да се преодолеят а, по допълнителните пенсионни схеми, задължително държавно обществено осигуряване и така нататък. Да, благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че толкова а, добре, стегнато и а, кратко описахте поредицата от а, проблеми, които касаят пенсионното осигуряване. А какво означава съкръщението, което упоменахте? директива за институциите, които предоставят пенсионно осигуряване. Ето това е, което ми подаде моят колега от дясно. Проведохме, а, можем да проведем сега и дискусиите с докладчиците в Сянка. Ще бъде кратък. Това което каза колегата Де Йонг, беше много подробно, няма по-много да се добави. Може би от философска гледна точка ще кажа, че прекамерно се вторачва върху частните пенсии и осигуровки. В, има една формулировка, която е абсолютно вярна в точка 7, където пише, че само задължителните пенсии могат да бъдат прехвърлени. Но това е на теория, а не и в практиката. Иска ми се да формулираме, да добавим някаква малка точка за да привлечем вниманието на комисията, че проблема продължава да съществува с прехвърлянето на пенсионни права в рамките вътре на законовата система на разпределяне, например в Люксембург. и далеч не сме гарантирали една предвидимост и сигурност. Ако, да кажем, даден човек е работил в различни държави, как ще се обединят пенсиите и как ще се прехвърлят. Да, да, да, да смъкнем един текст, който да изрази поне загриженост по отношение това. Иначе всичко останало е вярно и много смислено. Uh, Госпожа Гепхарт, благодаря. Извинете, колежката Танкок, тя е в друга комисия в момента. Ето той, пардон. Ще прочета текста. Не е включен микрофона. Non, ah, il est, il est, il est. Ça marche pas Oui, d'accord, ok. Euh, J'ai bien Осъзнавам, че това е само становище и не е подходящата рамка за широк дебат върху пенсионната система в Европа, но без да отварям котията на Павдора, мисля, че беше възможно да се създаде един по-волонтаристски текст частта, която се занимава с общи принципи, е твърде ограничена. Представям си, че докладчика е искал просто да я сведе до минимум, за да се посвети на аспектите, които са свързани пряко с компетенциите на комисията ИМКО. Но възприемайки терминология от Зелената книга, където се говори за адекватна пенсионна система, всъщност докладчика не изразява мнение за типа пенсионна система, която желаем за европейските граждани. Вярно е, че съгласно принципа за субсидиарност, държавите членки имат пълната отговорност за организацията на техната пенсионна система. Но като член на комисията, отговоряща за защитите на потребителите и услугите от общ интерес, ние имаме право да дадем общи препоръки и затова това питам, какво чакаме ние от пенсионната система? Да бъде надежна, защото ако не се гарантира финансовия баланс в дългосрочен план, най-бедните граждани ще пострадат от това. Но всяка добра пенсионна система трябва да отговаря на следните изисквания. Да гарантира права на всички и равнище на пенсия, което да позволява приличен жизнен стандарт. да включва всички форми да, на доходи и да а, гарантира също а, гъвкаво, за да може всеки съгласно своя трудов стаж да намери пенсията, която е най-добре адаптирана. Това според мен са целите надежност, универсалност, справедливост, приспособимост. Що се отнася до останалата част от проекто становището, докладчика справо а, изразява загриженост за, относно трудностите за прехвърляне на пенсионни права и иска от комисията да направи всичко възможно тези препятствия. Проекто докладът се съсредочава твърде много върху третия стълб, който засяга само малък брой европейци и който се оказа доста крекък и нестабилен в финансовата криза. Е, е, много граждани пострадаха от сриването на пенсионни фондове, в които бяха е, инвестирали. Така че нашия приоритет би трябвало да бъде доброто функциониране на пенсионните режими, които осигуряват пенсиите на огромното мнозинство в Европа и те да почиват на принципите на солидарността. Аз съм напълно съгласна с текста, който ми предаде колежката. Благодаря ви. Аз ще направя един-два коментари, защото са един от малкото доклад в Сенки, който е все още тук. А, всека държава членка има своя собствена специфична система, а, включително това е тясно свързано с, с системата на а, заплащане на, на облагаемост, на данъци и така нататък, като това а, има свое отражение върху цялостната пенсионна система и наистина проблема а, се поставя, когато а, разглеждаме въпроса с преносимостта на, един, на, на пенсията от една в друга. Сега има така появяват се добри практики в а, тези, в тази област. Що се отнася до предложението на комисията, мисля, че наистина ние трябва да разгледаме въпроса свързан с кръст трансграничните права, тъй като а, и за това е много важно. Младите хора Нали, целта, целта е да ги насърчаваме, да бъдат а, мобилни, да... но в никакъв случай тази мобилност не трябва да се, отраз... да се отразява а, върху а, техните пенсионни права. А, а това в момента сме изправени пред такава за, заплата, заплаха. Но а, знаете, че сега пенсионните фондове са изправени през трудности, те дават а, малко, през, малко дивиденти, а, също, също, също, същевременно а, продължителността на живота продължава да се увеличава и оттам и проблемите, с които се сблъсква този а, сектор. А, мисля, че господин Дион много ясно е идентифицирал и посочил а, някои от проблемите, с които се сблъскваме и по-специално тези, които трябва да се разглеждат от нашия, нашата комисия, където ние можем да дадем своята добавена стойност. А, ако имаме различни категории мобилни мобилна награжда, Примерно тези, примерно хората, които академичните среди трябва да бъдат в състояние най-много да пътуват, за да могат да споделят знанията си, уменията си с а, други. И в а, а, предложението на комисара Геган Куин а, е, е залегнал такъв а, проект за първия транс Европейски пенсионен фонд за а, научни работници, за просто за да, за да не могат а, изследователите и академичните среди да бъдат наказвани за това, че се месат от страна в страна и от а, институт, институт в институт. Така че мисля, че то трябва да да, да помислиме по този проблем и да, да, така, да насърчиме работата по тази тема. Това е моето предложение и моя принос като дохладчик в сянка. Аз съм сигурна, че господин Де Йонг ще иска да, да чуе мнението на комисията. Представителя на комисията е тук. Uh, but perhaps you'd just like to comment Може би ще кажете няколко думи от името на комисията. да просто да коментирате предложенията на господин Дион. Благодаря ви, господин председател. Първо благодаря за приноса, за вашия отличен доклад. Зелена, зелената книга има за цел да отвори дебата върху за бъдещето на европейските пенсионни системи, защото те са, те са важни за, за огромен брой хора. Затова очакваме и вашия доклад, който ще бъде а, така, един принос. Зелен, зелената книга представлява един холистичен подход към а, проблема. Е, и е, в широк е, мащаб, в широк план и за това и а, инициативата се работеше под егидата на трима комисари. Това е което мога да кажа сега. Благодаря. Благодаря. И господин Де Йонг. А, сроковете. Тук, доколкото виждам, ще гласуваме на 26 януари, така че за внасяне на измененията. Е, Mrs. 17 декември до обяд. Искате ли да кажете няколко думи в заключение? Uh, Само да отговоря на казаното току-що. Господин Енгъл е съвсем прав, казвайки, че на теория нещата са много лесни, но а в същото време на практика не са. И така, аз мисля, че можем да поработим по този въпрос заедно. Наблюденията, които бяха а, озвучени от госпожа Гербхарт, за мен означава, че универ... универсалността, справедливостта са нещо, на което всички ние държим. Но аз не искам да отварям а, кутията на Пандора, както вече беше казано от госпожа Герхард. В момента, в който отворим кутията на Пандора, ще започне огромен дебат а, за множество най-различни въпроси. А това обаче не се очаква нито от работодателите, нито от работещите. Ние да, му го, да им го предоставим че се функционирам върху пенсиите от третия стълб. Чух една критика. Еми, може да очакваме с още по-голямо нетърпение някакви предложения, които ще направите за изменения. Господин председател, вие направихте няколко наброски. Мислех си какви са практическите последици. А, а кой има една професионална пенсия, т.е. пенсия, която ви а, се полага по линия на вашата професия или работа, която в момента извършвате, обаче след това може да се окаже, че отивате на друго место да работите и а, всичко това може да остане висящо във въздуха. Така че очаквам вашите предложения. Да. Господин Хайнов, е, виждам че вече сте сред нас, но чух, чухме вашето предложение. Госпожа Герхард го изрече и изчете от ваше име. Искате ли да добавите нещо? Не, благодаря. Не. Не, просто исках да отбележа